Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Уважаеми колеги, нека открия заседанието. Както знаете, имаме три комисии, които са обединени в изслушването. Комисията по бюджет, по бюджетен контрол и по правни въпроси. Бих искал да кажа добре дошла на госпожа Кристалина Георгиева кандидат за заместник-председател на Европейската комисия. Нека ви напомня, че ние имаме своята процедура по приложение 6 на правилника. Правим оценка на кандидат-комисаря възоснова на компетентността, европейски ангажимент и личната независимост. Парламентът също така прави оценка на познанията по възложения ресор и възможностите за общуване. Преди днешното изслушване също така ще ви напомня, че кандидат заместник председателя на комисията изпратила своите отговори на писмените въпроси. Те вече са разпределени между депутатите, преведени на всички официални езици. Сега нека обясня как ще структурираме дебата. Кандидат заместник председателя първо ще направи кратко въведение в рамките на 15 минути. В края на изслушването тя ще разполага с още 5 минути за заключителни думи. След въведението следва 45 въпроса, като на всеки зададен въпрос ще се отговаря веднага. Тук са предвидени слотове по 3 минути, 1 минута за задаване на въпрос, 2 минути за отговор. Съответно, при първия кръг ще чуем въпросите на политическите групи, при втория кръг всеки ще зададе своите е, въпроси, съответно и от трите комисии. Първо комисията по бюджет, след това по бюджетен контрол и накрая по правни въпроси. Нека също ви напомня, че Заседанието ни е придружено от устен превод на 22 езика. Всеки от ораторите може да се изкаже народния си език. Единствено ще ви напомня, че тъй като има превод на толкова много езици, все пак не бива да се говори твърде бързо. Накрая трябва да ви уведомя, че дебатът се излъчва по интернет пряко. Може да се проследи на веб страницата на Европейския парламент след изслушването. Може да получите и достъп до записа. Тук са и нашите колеги от комисиите, съответно по бюджетен контрол, по правни въпроси. Сега ще дам думата на госпожа Георгиева. Всички ние чакаме с нетърпение решенията по бюджет 2015. Искаме да чуем какво ще стане с неразплатените задължения и как ще бъдат използвани структурните фондове, за да се реши този проблем. Разбира се, ние също искаме да говорим и за прегледа на многогодишната финансова рамка през 2016 година, изпълнението през 2015 година също така. Искаме да знаем какво ще стане с тези 300 милиарда, какво ще е въздействието върху бюджета за 2015 година. Как ще се изпълни взетото решение, което всички ние очакваме? Как ще се използват собствените ресурси? Можем ли да мислим за данък? И накрая Искаме да знаем нещо повече и за парламентарния контрол в еврозоната, както и механизма за финансова стабилност. Всичко това давам думата на госпожа Гресле, която председателства Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Аз също искам да приветствам госпожа Георгиева, също така и от името на членовете на Комисията по бюджетен контрол. Имаме изменения, които предприемаме, изменения в една структура, която стъпва на решение от 2004 година. Сега имаме като е, компетенции в нашата, в нашата комисия задачи свързани с бюджетния контрол и борбата против престъпността. Така че Госпожо заместник-председател, вие ще отговаряте и за нашия ресор. Нашата комисия иска да види добри резултати. Виждаме в цялата структура шанс за един по-добър контрол на бюджета и за една по-добра борба срещу корупцията. Надяваме се да чуем интересни въпроси, интересни отговори от ваша страна. Както казахме, ще има слотове от 3 минути. Най-напред ще се изкажат колегите от политическите групи, след това членовете на комисиите. Надяваме се, госпожо заместник-председател, да, го, да работим заедно в интерес на дънакоплатците на Европа. Благодаря ви. Давам думата на Павел Свобода, председател на Комисията по правните въпроси. Благодаря ви, господин председателю. Добър ден, дами и господа. Добър ден, госпожо Георгиева. Искам да ви приветствам с добре душа от името на Комисията по правните въпроси. Комисията, която представлявам, ще ви зададе само няколко въпроса днес след обед и така би трябвало да бъде. Повече до от всякога бюджетът на Европейският съюз и правилното му прилагане са в средата в центъра на нашето внимание. Като бюджетен орган, Европейският парламент е убеден, че е от особена важност успешното изпълнение на различните програми и политики и в интерес на бизнеса, на гражданите и на държавите членки да се гарантира, че институциите, агенциите, органите на Европейският съюз ще могат да разчитат на мъжете и жените, които са високо квалифицирани, независими, ефективни и независими. Господин Юнкер ви възложи портфел в областта на човешките ресурси и вие пряко ще отговаряте за наемането, за работните условия и за мобилността в комисията и косвено по други въпроси, които са от особена важност за персонала във всички европейски институции, агенции и органи. Вие ще отговаряте за доброто изпълнение на задачите на човешкия фактор. Парламентът осъзнава важността на тази задача. Ето защо Комисията по правните въпроси ще участва в оценката на вашата кандидатура, заедно с Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол. Госпожо Георгиева, ние очакваме да чуем вашето встъпително изказване. Госпожо заместник, председател на комисията, имате дума.